Okay, uh, welcome everybody. I think we've... Uh, Добре дошли на всички. Можем да започнем, защото вече хората, които ще участват в дискусията на първия доклад са тук. Първа точка – приемане на дневния ред в тази зала се вижда всичко. Съобщения на председателя. Ще ги направя после преди гласуването. Трета и четвърта точка Споразумение на Европейския съюз за сътрудничество във връзка с прилагането на политиката в областта на конкуренцията. Перспективи. Джордж Куташ е докладчик. Thank you. Thank you, Sharon. Благодаря ти, Шаран. Двата доклада по трета и четвърта точка ще бъдат обсъдени заедно. Важно е да се знае, че беше изготвена резолюция, свързана с прилагането на политиката в областта на конкуренцията. Провеждат се и преговори между Европейски съюз и Швейцария за постигането на споразумението второ поколение. Това е необходимо, като се Имам предвид местоположението на, на Швейцария, близостта и до Европейския съюз. И като си имат предвид много от случаите, които са били обект на различни юрисдикции през последните години. Също и наказанията, свързани с трансгранични престъпления, както и ем, за употреба с доминантно положение. Всички тези теми ще бъдат обхванати от споразумението. Не се това, че е задължения, свързани с сътрудничеството между ЕС и Швейцария. Говори се за случаи, които могат да представляват интерес и те могат да бъдат инициирани от една от страните. Споразумението от второ поколение дава възможност на комисията и на съответната комисия в Швейцария да си сътрудничат в областта на антидъмпинговите политики и да се сътрудничат по отношение на прилагането на политиката в областта на конкуренцията. Необходимо да създаде една солидна база за по-нататъчни преговори в тази област. Необходимо обаче да се даде по-голямо поле за действие на комисията и да може да се решава всеки един случай по-отделно, да се използва също и възможността за прехвърляне на поверителна информация между отделните ам, комисии и служби и да могат съответните звена да сътрудничат по наказателно правни въпроси. В Швейцария има комисия, която е виш орган, отговаря за защитата на данните и каза, че това споразумение може да представлява опасност за, когато са въпрос за чувствителна информация. Споразумение, преговорите бяха прекратени временно. Господин Балцерати е, както и председателя на Комисията по конкуренция казаха, че не виждат да има някакви проблеми споразумението да бъде одобрено в камерата в Швейцария. Добре е да попитаме какви са шансовете Швейцария да отхвърли това споразумение. Имаме представители на комисията, те могат да ни информират. Предполагам, че те разполагат с повече информация, отколкото ние. Резолюцията е изготвена. Комисията по международна търговия изготви своето становище. Също така можем да продължим напред. освен ако швейцарската страна не отхвърли споразумението, ние ще трябва да преосмислим нашата стратегия, но в момента моето предложение е да изчакаме и да видим какво ще се случи по въпроса. Благодаря. Маркус е докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с докладчика като цяло. Това предложение за споразумение няма да представлява някакъв пробив, но е важен, що се отнася до бораването с чувствителна информация. Това споразумение може да представлява основа и за други подобни споразумения. Смятам, че законодателствата в областта на конкуренцията на европейско ниво и в Швейцария са сходни. Няма нужда да се създават две отделни системи, що се отнася до достъпа до информация и до предоставянето на информация. В заключенията в качеството ни на Европейски парламент е посочено, че трябва да одобрим това споразумение относно възможността за предприемане на действия и Имате ли превод на английски, госпожо председател? Жалко. Смених си слушалките, значи не е било тогава, не е имало проблем в превода ми, в, е, по-скоро в оборудването. И така, е, в дългосрочен а, план а, законодателството, свързано с конкуренцията, представлява една така наречена черна котия, което е жалко. А, процедурите обаче са сходни, както казах, структурите също са сходни и за това е необходимо в крайна сметка, т.е. възможно най-бързо да одобрим споразумението и в бъдеще да се предостави възможност за подписване на подобни споразумения и разбира се за а, надграждането върху тази основа. Благодаря. Благодаря на докладчика. Няма какво толкова да добавя. Това е нов вид споразумение от второ поколение. Надяваме се, че ще постигнем това, което си обещахме. Намираме се в един все по-динамичен свят. Швейцария играе важна роля в политиките на Европейския съюз. Няма каквото повече да добавя. Няма други докладчици в сянка. Иска ли някой да каже нещо от страна на парламента? Не. Комисията иска ли да вземе отношение? Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря на докладчика и на другите членове на парламента е, за тази окоръжителна проекторезолюция. резолюция беше изготвено и проекто споразумение, което обхваща ам, сътрудничеството в международен мащаб. Няма нужда да навлизам в подробности, свързани с а, това споразумението. Е, изводът е, че а, много картели а, действат в международен мащаб много органи а, са засегнати, необходимо е да бъдат обединени техните усилия. Беш, бях очертани параметрите на това споразумение е, да се обменя информация само когато е, а, органи разследват а, един и същи случай или подобен вид поведение и тази обмяна е а, доброволна. няма да се обменя информация свързана с арбитражни процедури или постигане на някакви извънсъдебни споразумения. Господин Куташ и а, други попитаха каква е ситуация в Швейцария комисията, която отговаря за ратификацията на това споразумение в Висшата камера на швейцарския парламент, в момента е, е отложила дебата, който трябваше да се проведе през ноември и сега е отложен за януари. Каква е причината? В швейцарския парламент в момента се обмисля изменение на законодателството на Швейцария в областта на конкуренцията и се обмисля да се предвиди предвиди възможност за предприятията да ам, обжалват искането за обмяна на информация, подадено към швейцарските власти от Европейската комисия, да се дава възможност за обжалване на тази процедура и ще се и по този начин ще се затрудни обмяната на информация между ЕСА и Швейцария. Ние не можем да се намесим в работата на швейцарския парламент, но постоянно сме в контакт с швейцарските власти с органите, отговарящи за конкуренцията и с швейцарското правителство. Правим каквото можем, за да обясним как действа тази система за обмяна на информация, всички гаранции, които даваме ние при обмяната на информация и да а, можем да убедим а, членовете на швейцарския парламент в а, тези позитивни страни на нашата система. В споразумението такава процедура за пообжаване не е предвидена. В рамките на Европейския съюз има вече развита мрежа сътрудничество между властите, занимаващи се с прилагане на правото в областта на законодателството. Нашата система е ефективна и тя предоставя всякакви гаранции. Ако това споразумение ще представлява една основа за бъдещи споразумения. Това не означава, че тук ще се мери винаги с един и същи аршин, но в настоящия контекст, имайки предвид световната економика, е необходимо да се имат предвид и случаи на картелни споразумения в международен мащаб. В наш интерес е да се концентрираме повече върху тези споразумения, които предвиждат обмяната на поверителна информация. Преговаряме вече и с Канада такова споразумение от второ поколение. Ще ви информираме за състоянието на нещата. Има и споразумение за защита на данните и когато има някакъв напред в тази област, ще ви информираме. Няма някакви специални планове за провеждане на преговори по споразумение от второ поколение, но когато говорим за защита на данните е е необходимо да има доверие между отделните органи, които оперят в областта на конкуренцията. Необходимо е да има гаранции от двете страни, да има гаранции, че правната система на другата юрисдикция, юрисдикция предоставя съответното ниво на правна защита, която отговаря на стандартите на Европейския съюз. Само когато а, са ни предоставени такива гаранции, можем да провеждаме преговори по такъв вид споразумение. Ние сме отворени а, за провеждане на преговори по такъв тип споразумение с други юрисдикции. Готова съм да чуя вашите въпроси. thank you very much. Благодаря. Докладчикът желая отново да се включи. Искам да благодаря на нашите колеги за оказаната подкрепа. Благодаря и на комисията за извънредно качествената информация, която ни предостави. Както казах, надявам се, че това ще бъде стъпка напред ние трябва да я подкрепим. Нека е, да следим ставащото. През януари ще видим как са се развили нещата до тогава. Председателят. тук още чухме проекта на доклад. 5 декември е срокът за изменения. Те ще бъдат разисквани на 9 януари като е, гласуването следва да бъде проведено на 20 януари и е, пленарно заседание, на което ще бъде внесен докладът, е второто през февруари. И сега Малко изпреварваме. Опитваме се да намерим докладчика за следващата точка проекта на регламент на парламента и съвета за а, е, фондовете на паричните пазари. Е, по-добре би било тези 15 минути да ги прекараме в разисквания вместо в чакане, но е, явно ще се наложи да чакаме. Е, примерната програма явно от всички се възприема като примерна. Ще започнем обсъждането на точката, когато дойдат хората за нея. Кратка почивка.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 Um, uh, и така. Успяхме да се съберем всички. Моля за тишина. Сега имаме малко повече време. Ако започнем направо с пета точка от дневния ред и предложението за фондовете на паричния пазар, ще дам думата направо на докладчика Саид Ел Хадрауи. Е, колегас, Форик. Е, Благодаря, госпожо председател. Преди да ви запозная с резюме на доклада, искам да ви дам някои разяснения за контекста. За тези, които знаят за банковото дело в Сянка, може би сте чели доклада за финансовата стабилност от 14 ноември него е посочено, че от 2012 година сенчестото банково дело се увеличило на 71 трилиона долара по стойност. С 100 и, това са 107% е, от глобалния брутен вътрешен продукт и една четвърт от общите банкови активи в света. Европейската комисия е, и парламентът миналата година работиха по банковото дело в Сянка, силото банково дело и Европейският парламент призова за регулиране на тази за момента нерегламентирана банкова и финансова дейност. Все повече са призивите за регламентиране, за да не се заобикалят правилата и да няма източване на банките – Комисията внесе проект за фондовете на паричния пазар през септември месец. Е, това, е, както знаете, е част от е, сивата банкова економика. Беше проведено и първо обсъждане. Мисля, че проектът на Европейската комисия е добра основа за по-нататъчна работа и можем да се съобразим и с заключенията от доклада ни за сенчестата банкова економика миналата година. Там има много препоръки във връзка с фондовете на паричния пазар и аз съм ги взел предвид. Сега за моя доклад. Фондовете на паричния пазар могат да бъдат полезни за краткосрочно финансиране на дружества, банки и правителства, държави, т.е. Не става дума тези инструменти да бъдат изкоренени. Ние просто искаме да гарантираме прозрачност на уредбата. Комисията прави разграничение между различни структури структури, където е, и се работи с постоянна стойност е, едно евро е долар. И други е, структури, където няма такава равнопоставеност. Специално при тези структури, където има прозрач... проблеми с прозрачността, трябва да има капиталов буфер от 3%. Но също така се предлага този буфер да бъде изграден за около 3 годишен преходен срок. Според мен буфери трябва да се направят веднага. Вярно е, че е необходимо да има буфери, за да не се стигне до източване на банките. И ако искаме да постигнем тази цел, това трябва да стане максимално бързо. Моето предложение е в дългосрочен план, и тук имам предвид 5 годишна перспектива, този тип структури да изчезнат напълно и да има задължително а, преминаване към други структури. От СЕНАВ да се мине към ВЕНАВ, както ги нарича комисията в своя документ. Марио Драги на минало заседание на комисията специално говори за това преминаване – от едната към другата структура. В доклада си за 2013 година Европейската централна банка засяга въпроса и други агенции на европейско равнище също третират въпроса и смятат, че е редно структурите от типа СЕНАВ да е, бъдат премахнати. Смятам, че най-късно за 5 години трябва да се извърши това преминаване от СЕНАВ към ВЕНАВ. предимството е, че секторът ще има време да организират преминаването, а е, потенциалните инвеститори и потребителите ще имат достатъчно време да потърсят альтернативи и сигурно финансиране. Сега, за рейтингите. Това е втория въпрос, разискван в проекта на комисията. Важно е рисковият профил на фондовете на паричния пазар да бъде правилно определен. През последните години предприехме промени в законодателството относно рейтинговите агенции. Те бяха предназначени да гарантират тяхност проекта на комисията на рейтинга са посветени два момента. Първо, комисията предлага фондовете на паричния пазар да не могат да искат извършване на рейтинг. Мисля е, лично, че за малките инвеститори може да бъде полезно да се извърши такова оценяване – на фонда на паричния пазар, за който те мислят. Не виждам всъщност каква е идеята на комисията тук. Това, което е важно е фондовете на паричния пазар сами да изградят капацитет, за да гарантират, защото продуктите, в които те инвестират, да се оценяват по-независимо. Мисля, че този въпрос комисията много добре го е решила. Е, фондовете да разработват собствен капацитет и да трупат собствено ноу-хау. Но струва ми се, че комисията влиза а, прекалено много в а, подробности, като изисква от всеки фонд да прави по 6 оценки. Мисля, че всеки фонд на основата на ясни насоки трябва да може да разработва собствен модел, който да се представя на надзорния орган, на регулативния орган. Според мен така системата ще бъде по-гъвкава и с това трябва да се занимаем по-специално. Освен това, мога да кажа, че при строги условия инвестирането в фонд на паричните пазари ще бъде ограничено, но това може да се окаже проблем при някои обстоятелства. Защото тук инвестициите могат да бъдат свързани с преразпределене на риска и вместо да се остави инвестиране в един фонд, е добре да се използва инвестиране в повече фондове. Смятам, че това е добра идея. Фондовете на паричните пазари работят по различна нормативна уредба, например като предприятия за колективни инвестиции в ценни книжа. И подхода, който сега предлагаме, се налага Фондовете и особено техните ръководители, особено когато са в трети страни, е, трябва е, да се подчиняват на правила, е, които не са характерни за офшорните зони. Това съответства на нашата обща уредба. И също така ние имаме правила за възнагражденията на тези менеджери. Мисля, че тук трябва да се съобразим и със съдържанието на доклада на господин Гигълт. Необходимо е да се установи качествен надзор. Все още трябва да се промени малко проектът, за да постигнем тази цел. Струва ми се, че е, големите фондове е, някой път управляват над 10 милиарда евро и там е добре да се помисли за надзор на европейско равнище. Интересно ми е да чуя какво ще кажат колегите. Следващата седмица изтича срокът за внасене на изменения. След това ще имаме близо месец за обсъждане помежду си. Можем да гласуваме в комисията през февруари, след което ще има няколко месеца шанс. И ако е необходимо, през този период ще се опитаме да постигнем съгласие с съвета. Гръцкото председателство е оказало, че би желал да приключи работата по този въпрос в рамките на своя мандат и ако това стане, ще успеем да приемем и нормативния акт преди изтичането на парламентарния мандат. Благодаря. Жан Пол Гозес за НП. Благодаря ви, госпожо председател. Първо трябва да благодаря най-искрено на докладчика за подготвителната работа, а и за различните варианти, които ни предлага. Най-деликатният въпрос е тези два вида фондове с постоянна стойност и променлива стойност. Комисията има доста радикално предложение тя предлага постоян, постепенното преустановяване на фондовете с активи с постоянна стойност. Самият аз трябва да кажа, че намирам този избор за труден, защото има около 50% фондове от единия вид и 50% от другия. Същевременно при фондовете с постоянна стойност съществуват реални опасности и на мен ми се струва, че позицията на докладчика е напълно разумна. Това е позицията, която трябва да ни води. За останалото ми се струва, че най-важният въпрос е как фонда да участва в реалната економика. Може би тук трябва да ви напомня, че има един парадокс. Комисията въвежда норми, които се прилагат обичайно за фондовете с ПНСА, но ги прилага и към тези с променлива стойност. Тук не виждам последователност. Има и още нещо. Секюритизацията. Вие имате вече опит с лошите кредити, така че трябва да сме много предпазливи. Това е проблем, който не беше регулиран добре в САЩ, след това се прехвърли в Европа и именно поради това ми се струва, че трябва да сме особено предпазливи, да не се лишаваме от този важен инструмент за рефинансиране на економиката. След това по различните бележки. Аз съм съгласен с това, което каза докладчика. Трябва да се регулират агенциите за кредитен рейтинг. Имаме три последователни регламента. Необходимо е да има и европейски надзор, но би било парадоксално да се въвеждат забрани, които да позволяват процъфтяването на анонимни агенции за кредитен рейтинг и да не се зачитат нормите гласувани именно в нашия парламент относно агенциите. Това исках да подчертая. Мисля, че е добре да се увеличи обхвата на допустимите активи и да има по-голяма диверсификация, за да може този инструмент от ФПП да бъде достатъчно ефективен или толкова ефективен, колкото очакваме. Благодаря на докладчика. Надявам се да приключим работа по темата преди края на мандата. Благодаря ви, Олф Клинц предаде своите извинения. Господин Торвен ще говори от негово име. Благодаря ви, госпожо председател. Сега замествам един колега, следващия път ще заместя госпожа Шмидт. Това е понеделника в Брюксел. Клинт се извинява, за това, че няма как да участва, но според него основната цел на ФПП би трябвало да бъде по-голяма ликвидност, по-голяма стабилност и предимство за първия участник. Предлагат се няколко мерки да има минимална стойност за ликвидните активи, с които трябва да разполагат ФПП. Необходимо е ФПП да се пригаждат и към пазарните условия. Комисията ни дава добра основа за разисквания при банкирането в сянка и господин Клиц иска въвеждане на минимални изисквания. На второ място се разглеждат стоиността на активите на ФПП и на трето място увеличаване на ликвидността при пазари подложени на голям натиск и необичайно висок брой обратни изкупувания. Предлага се и механизъм, който да позволява на ФПП временно преустановяване на обратното изкупуване. Това са препоръки на ИСОК, предпазни механизми, които би трябвало да предпазят ФПП от огромни обратни изкупувания. Господин Клинт, за разлика от докладчика, не мисли, че трябва да има строга конвергенция, така че всички ПНСА да станат СНСА, но е необходимо да има строго наблюдение. А за кредитния рейтинг, необходимо е всеки ФПП да въведе правилния механизъм за вътрешна оценка на риска. Външният рейтинг би трябвало да бъде само един от елементите, които се вземат под внимание от управляващия фонда. ФПП трябва да въведат процедури и политики за обяснение на инвеститорите и най-вече избягването на риска. Нормите за диверсифициране също са важни, за да се избегне концентрацията на риска. Тук се изразява съгласие, че би трябвало местните или регионални публични органи да работят сътрудничество, но при всеки вид спонсориране – да се прави внимателна оценка. Господин Клинц ще продължи конструктивно да работи с докладчика и останалите докладчици в сянка. Извинете, че не се изказах на немски, но просто това, което трябваше да кажа, беше написано на английски. Thank, thank uh... Много ви благодаря. Сега за зелените Филип Ламберц. В този случай аз ще се преструвам на самия себе си, казва оратора. <laughs> Надявам се, че не страдам от раздвоено съзнание и че мога да бъда достатъчно последователен, като представлявам самия себе си. Не знам, вие коя страна от моята личност предпочитате, може би това ще го обсъдим после. Мисля, че тук се оформя доста голяма коалиция, защото чухме мнението на Жан Пол по предложенията на Саид и аз се присъединявам към тази коалиция. Принципно съм съгласен с позицията на докладчика по постепенното излизане на фондовете с постоянна нетна стойност на активите или ПНСА. А по въпроса за данъчния рай също изразявам съгласие, едва ли много ви, ви очудва това. При дериватите и това, което се търгува на борсата, бих искал да кажа следното. Необходимо е да имаме предвид, че предложението на докладчика с изтеглянето на ПНСА всъщност противоречи на нашето решение. В този случай трябва да имаме предвид и въведените задължения, но това, което е важно е бързината, с която се работи и условията, които се налагат на фондовете с ПНСА. Ако има кратък преходен период за изтегляне от пазара, тогава без да има допълнителни условия, ми се струва, че създаваме доста противоречиви норми за избягване, е, създаваме необходимите норми за ограничаване на риска. След това възниква въпроса за възнагражденията при тези фондове, но въпросът за възстановяването и оздравяването ми се струва недостатъчно добре разработен в доклада. Как спасяваме фондовете при индивидуални проблеми или проблеми с системата. Това, което Жан Пол каза за кредитните агенции е принципно вярно, но ние се нуждаем от информация за комерциализираните ФПП. И тук е ролята на ЕСМА, която извършва паралелна работа с това, което се прави в САЩ. Също времено Както каза и Жан Пол, трябва да има ликвидност, която гарантира достатъчна стабилност и ефективност при паричните фондове. Това са няколко много бързи заключения по текста. Мисля, че се прави първата крачка по посока на законодателството срещу банкирането в сянка. Благодаря. Sorry, we got quarter an hour ahead of us. Благодаря ви. Като че ли малко избързахме, но ето сега дойде и вашия ред. Благодаря ви. Всъщност ми се струва, че изказванията идват в точния момент. Извинявам се, че идва малко по-късно и че може да кажа нещо, което вече е било казано, но така или иначе ще заявя, че според нас докладчикът правилно отбелязва, че ФПП трябва да може да инвестира в широк портфейл с цел диверсифициране, да се използват и дяловете на други ФПП. Това, което се казва за агенциите за кредитен рейтинг, малко ме притеснява. И при последната размяна на мнение обясних, че при ПСНА има доста по-голяма уязвимост. Но и при фондовете с активи с променлива стойност се наблюдава същото. Разбирам много добре, че от една страна се предлага не само да има 3% буфера, изобщо постепенно да отпаднат ФПП е с ПНСА. Е Ограничението до амортизацията на краткосрочните активи от друга страна, активи с падеж от 90 дни – е нещо, което ни харесва. Принципно сме за по-строги условия, защото е необходима по-голяма прозрачност на този вече доста рисков пазар. Трябва да имаме предвид изискванията за стрес теста, както и други норми. Хубаво е, че докладчикът е изтеглил забраната за външните агенции за кредитен рейтинг. Ние имаме нужда от по-добра информация за ФПП и по-добър избор. Същевременно ни се струва, че се отива малко далеч с този 3% буфер и 5 годишния срок. След това при ПНСА едва ли някои смятат, че тези стойности ще станат от постоянни променливи. И от тук и различното ущетоводяване. Мисля, че възниква една опасност. Къде всъщност ще отидат парите? Би трябвало да се прелеят но какво ще стане? Концентрация в съществуващия банков сектор или те ще се влеят някъде другаде с цел диверсифициране? Мисля, че една такава стъпка само увеличава риска. Благодаря. Много ви благодаря. Някой от името на Гуе не ви виждам. В залата казва председателката. Астрид, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да се извиня на докладчика, тъй като дойдох по-късно и не можах да късно. Не, не можах да чуя това, което той каза, както и не можах да чуя нищо за предния доклад. По въпроса е, за паричните фондове, те са важен инструмент и за инвеститорите на дребно, и за институционните инвеститори. И ми се иска да кажа две неща. Първо, трябва да се има предвид, че обстановката, в която се намираме по-настоящем, прави всичко много деликатно от гледна точка на правно регулиране. Много е деликатно всичко, защото интересите е, слизат близо до нулата като температура. В момента маржовете, при които работят операторите, са такива, до такава степен са потиснати, че всяка промяна на нормативната уредба има огромно отражение. В момента фондовете на паричния пазар страдат много. Значи, една 18 от пункта разлика се забелязва. И това може да се окаже разлика с екзистенциално значение. Затова не може европейският законодател да има волята да постави под такава заплаха е, европейските фондове на паричния пазар. Знае, че финансовата индустрия понякога е склонна да надава викове, преди още да се е случило каквото и да боли, да да било, но искам да подчертая, че този контекст на абсолютен спад в економиката е напълно реален и още повече е, той ще продължи да съществува още известно време. Затова нека много да внимаваме, пристъпвайки към регулиране на този въпрос. Защото ако прекалено много регулираме, последиците ще са извънредно отрицателни. Втората бележка, която искам да направя, е свързана е, с е, фондовете с постоянна нетна стойност на активите, с те наречените СИНАВ. Е, комисията като че ли изпитва една склонност непрекъснато да променя правилата из основи. Целият отрасъл се е надигнал срещу опасността която го застрашава и то съвсем отчетливо. Значи, е, въпросът е как обективно да се преценяват предполагаемите рискове на тези инструменти, е, фондовете с постоянна стойност на активите. Комисията предлага нещо като гаранционен фонд до ниво 3% но отрасълът репликира с мотива, че непрекъснато ще трябва да се събира много висока такса и така да се пълни фондът. Опасявам се, че създаването на предложения от комисията механизъм не е много популярно сред инвеститорите на дребно. И много добре ги разбирам. От тук и моето предложение – при тези обстоятелства да помислим за друга посока. Да запазим фондовете с постоянна стойност на активите само за институционни инвеститори които поемат големи рискове и за това имат нужда от допълнителни гаранции, докато инвеститорите на дребно да бъдат насочени към инвестиции в фондове с променлива стойност на активите. Предполагам, че и докладчикът, и докладчиците в сянка ще могат да отговорят на моята идея – и да помислят дали няма да решим проблемите от части по този начин. Това са бележките ми, това е и въпросът ми и ви благодаря за думата. Uh, uh, благодаря ви. Гей Мичел има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да споделя безпокойствията, които бяха споделени тук Идвам директно от летището и съжалявам, че не бях по време на представянето на доклада. Тези ПНСА, които са включени в предложението на комисията и в проекто доклада на докладчиците. 400 милиарда евро са инвестирани в ПНСА и те са, тези вид парични фондове са много значителен източник на парични средства за економиката. В Съединените щати ФПП с ПНСА могат да избират къде да се установят. Саят за това, когато дойдоха, именно, че ССР провежда наблюдения в тази област. 2012 черта 1 е документа. Казва се, че може да има изтичане на ФПП с ПНСА в други юрисдикции или да се влеят в альтернативни продукти това може да има негативни последици върху ценообразуването и наличността на продукти за краткосрочно финансиране. Това може да се отрази негативно и върху оперирането на някои банки. Това съдържаше цитата. Трябва да обърнем внимание върху това, което казва Европейският съвет за системен риск. Относно капиталовия буфер, може да има сериозни последици не, по, не само по отношение на заетостта и националните ам, приходи. Банковата система също а, може да бъде подложена на а, непредвидими развития. Комисията която се занимава с ценните книжа, смята, че Съединените щати могат да се вземат предвид като альтернатива. Добре е да има повече ликвидност и да има повече възможност за действие между двете юрисдикции. Това са неща, което, които е добре да бъдат взети предвид. Споделям безпокойствията на колегите, които засегнаха също тези въпроси. Нека да помислим много сериозно по този въпрос преди да продължим. Защото а, може да се случат много непредвидими а, неща и да доведат до сериозни негативни последици. Благодаря, казва председателя. Има ли други, които искат да кажат? Ами аз също съм се включила в списъка с изказващите се. Искам да приканя да, да ви приканя да, да погледнете страницата на ЕКОМ, да, да видите, че аз съм имала две речи в а, тази област. едната е свързана с ПНСА е и другата е свързана с ПК и ПЦК. тези речи съм ги държава по време на конференции. Аз съм а, за ПНСА и за по-малко секюритизация. Много неща, много работа е свършена по отношение на намаляване на, на обема на траншовете. Относно ФПП, загрижена съм за това каква би била альтернативата на ПНСА, така както беше казано от някои от ораторите. Ако парите се влеят в банки, това може да е, е лошо, защото не можем да разчитаме изцяло на банките или може да се влеят в по-малко регулирани продукти и да си играем на мишка и котка както до сега, или пък може те да напуснат пределите на Европейския съюз. Имам предвид а, корпоративните инвеститори и може да има отлив от средства от ФПП и тези пари да се влеят в чужди юрисдикции. По такъв начин много проекти ще бъдат застрашени. Проекти за изграждане на болници, проекти с, с социален характер и за тази сметка да се инвестира в по-рискови продукти. Относно 5 годишния срок, няма нужда да го обсъждаме този въпрос, защото вие сте сложили таван от 3%. но ние сме обезпокоени, че ситуацията доста ще се затрудни за операторите на пазара относно подобря... подобряването на прозрачността и на изискванията за ликвидност. Освен това, трябва да се имат предвид правилата, свързани с обратното изкупуване. Говорим и за ПНСА плюс. Това са всички останали изисквания, които трябва да вземем на сериозно и да се предотвратят всякакви щети, които могат да бъдат нанесени. Очудващо е, че в Европейския съюз се въртим в кръг и казваме ние сме за секюритизацията, от друга страна искаме да забраним ПНСА. Необходимо е да контролираме и двете, защото и в двете се крият определени рискове. Докладчикът трябва много добре да обмисли някои от ограниченията и идеята за забрана, които той предлага. не може без консултации да стават тези неща, но от друга страна не е изненадващо. Е, това е въпрос, който обхваща всички политически партии, защото тук говорим за европейските инвеститори и за малките инвеститори, които са хванати в, като в капани и няма къде да отидат така че може да им се навреди е, да се намалят е, възможностите за стопанска дейност на европейския пазар. Така че трябва да се помисли за гаранции за тези инвеститори. Иска ли някой друг да вземе думата и комисията преди да дам думата на докладчик. Благодаря. Искаме да припомним, че наистина е много важно това досие и ще е добре дошло бързото му приемане, особено като се има предвид, че Европа трябва да изпълни ангажиментите си за сенчестата банкова економика, поети пред Г20. Много дълги бяха консултациите, които бяха е, извършени с комисията и ние много се радваме, че докладчикът е, възприе тези консултации, но да се ограничат е, е, правилата на ликвидността тук е, е необходимо, защото се видя, че по време на кризата те не можаха да реагират на ставащото на пазара. Трябва да се наложи определен процент на диверсификация и отчети ежеседмични. Това са стълбовете на нашите идеи. Значително е подобрено сега положението на рейтинговите агенции, качеството на извършваните от тях анализи, но е, те са в особено положение фондовете, особено е, СНАФ или СНАФ, е, които се ползват с рейтинг 3А. Има такива, които нямат никакъв рейтинг и това е знак, че те не дават почти никакви гаранции. Това е лош знак за инвеститорите. В момента, в който има а, рейтинг, а, обаче а, тогава инвеститорите а, предприемат а, а, стихийни а, действия и за това а, трябва да се избегне а, втурването на инвеститорите към фондовете с цел да изтеглят а, парите си а, в а, случай на ненадежна оценка. Не бива а, да се дават стимули на инвеститорите да си теглят парите. А, ние мислим за различни варианти и все пак а, понякога бързо си даваме а, сметка, че е. европейското законодателство а, дава възможност на фондовете или да, спре даването, да спрат даването на парите, или да санкционират за изтегляне на средства това е било използвано от фондовете с променлива стойност на активите по време на кризата. Затова и вариант в този смисъл се появи по време на обсъждането. Няма смисъл да се прави нещо, което вече съществува. По въпроса, който ни беше зададен от институционните инвеститори, от инвеститорите частни лица, е институционните инвеститори са близо 95% от инвеститорите в фондовете с постоянна стойност на активите. Значи да се ограничат тези фондове само до институционни инвеститори, малко ще се отрази върху системния риск, защото така или иначе тези инвеститори сега при тях преобладават. Много отговори ми се въртят в главата по тези въпроси, но ще дам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които взеха отношение по моя доклад. Ще има изменения, разбира се, които ще бъдат внесени и възоснова на тези изменения ще можем да продължим работата си напред. Целта е възможно най-бързо да се изготви този доклад и да се стигне до а, съгласие. Нещо важно, а, което беше споменато и е свързано с ФПП, с ПНСА. А, вече казах какво мисля по този въпрос. На мнение съм, че в дългосрочен план те трябва да бъдат премахнати и да бъдат заместени с ам, ФПП, с променлива стоеност на активите. Или да бъдат замесени чрез съкровищни ам, а, бонове. рискът или опасенията, че могат тези фондове да напуснат рамките на Европейския съюз, са оправдани отчасти. Разбира се, това не може да бъде изключено. В държавите членки също се водят дискусии по темата, дискусии, които все още не са приключени. В Съединените щати също има искания ПНСА да бъдат премахнати с времето и да се инвестира в държавни обликации или други дългови инструменти. Не зна... Тук не става въпрос за това, че говорим за някакви абстрактни неща. Съществува организацията ИОСКО, Европейската централна банка и други организации, които е, също взеха отношение по въпроса, изготвиха и препоръки, които трябва да бъдат взети предвид. Е, е, на колегата Гозес искам да кажа следното. Относно правилата за ликвидността, трябва да се занимаем с тях. Съгласен съм с това, което казахте с гаранциите и ам, по отношение на економиката. Да, трябва да се занимаем с тази тема и можем да я включим в измененията. Благодаря. Това е първото обсъждане на проекто доклада това го направихме днес на 2 декември. 10 декември в 5 часа е крайния срок за измененията. На 20 януари още веднъж обсъдим доклада. На 12 февруари ще бъде внесен доклада за гласуване в комисията и в пленарна зала може да влезе ам, през април. Не можем да обсъдим доклада и по време на тристранните срещи и да приключим и с доклада на време. В същото време не съм много сигурна. Притиснати сме от времето. Има искания да се справим по-рано, но много съжалявам, че Европейската комисия винаги е, се възползва от най-доброто за себе си, а ние вече след това трябва да вършим черната работа. Работим бързо, работим усърдно и а, все пак и ние си имаме график, който е много по-стрикно от този на комисията. Сега преминаваме към следващата точка, точка 6. Е, Ханс Петър Мартин не е тук. Трябва да изчакаме няколко минути и да се опитаме а, да докараме докладчик, докладчика и докладчите в сянка в залата. Thank you. Жан-Пол, искам да задам един въпрос, госпожо. За 17 часа ли остава гласуването? Защото има а, други заседания. Действително ли в 17 часа ще бъде гласуването тук? Трябва да преценя къде да бъда. Да, ще се опитаме да се придържаме към времето за гласуване, тъй като знаем, че групите ще изпратят членовете си за тогава. Ако имаме много спестено време, преди гласуването, може би ще вместим доклада за единството на финансовите услуги. Ще използваме времето с други думи, за да разгледаме този доклад преди гласуването.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

Jean Paul. Жан Пол? Знаем ли къде е Алфредо? Не можем да го намерим. Той ще дойде ли? Или вие ще говорите от негово име? Не знаете ли? No. Не зная. Не зная, казва господин Гозес. Но ако трябва, ще взема дума. Та и ще кажа, че поздравявам докладчика за прекрасната му работа. Yeah. Госпожо председател, казват ми, че господин Бертол ще замести господин Палонне. Господин Берто е тук. Тук е. Тук? Тук ли е господин Берто? А, пристига. Ей, сега ще дойде. Значи, аз ще заменя господин Берто, ако той не дойде. Um, изглежда, че има хора, които трябва да дойдат от други комисии, но ние сме притиснати от времето и предлагам да пристъпим към точка 6. А ако след това докладите в сянка дойдат, после ще им дадем думата или пък ако Жан-Пол Гусес иска да си изкаже от името на някой, ще му дадем думата. Тази точка се отнася до статистика, свързана с търговите с стоки между държавите членки по отношение на възлагане, делегиране на изпълнителни правомощия на Комисията за приемане на определени мерки. Давам думата на докладчика Ханс Петър Мартин. Thank you very much. Uh, Благодаря, че ми давате думата, госпожо председател. Аз ще съм кратък. както обикновено, когато ми е поверена да свърша работа от името на комисията, ще продължи на немски. Благодаря ви за вниманието и за всички, които оказаха съдействие. Темата е доста сложна, работата беше трудна. Благодаря и за добрата координация между докладчиците в Сянка. Ние искахме да постигнем една определена цел и да се обединим около едно становище, свързано с събирането на статистически данни. НП, либералите и аз поделяхме различни мнения, обаче Проведохме чести срещи и доближихме нашите позиции, които ги обединихме в компромиси. компромиси. Изненаващо беше, че от СИД казаха, че ако няма достъп до данни, които идват от митническата администрация, трябва да се апелира за започване на съответните преговори с останалите 26 членове. Знам, че тези 26 членове не са тук. Гласуването определено за 5 часа. Може би ще има възможност докладчиците в сянка до тогава да вземат думата, за да се внесе малко повече яснота. Благодаря за конструктивното сътрудничество. Okay, well, that was very quick. Uh... Да, това беше наистина достатъчно кратко. Жан Пол, искате ли думата или ще почакате? Госпожо председател, ако колегата ни не е пристигнал до сега, по-добре да взема думата. Няма какво толкова да кажа. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия и благодаря за съгласието, до което сме постигнали по договарянето на различните текстове. Така и ще гласуваме. Благодаря. Имаме още е, една личност, която ще говори вместо Оли Шмидт. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се постарая да го представя както трябва. Не му казвайте, че ми се изключи микрофона, казва оратора, да не се обиди. Първо трябва да благодарим на Ханс Петер Мартин и на докладчиците в Сянка за отличната работа и готовността да работят заедно. Господин Шмидт е доволен, че много от неговите предложения за изменения са включени и че събирането на статистически данни няма да налага ненужно административно бреме на дружеството. Особено при маките и средни предприятия това е много важно, за да не се възпрепятства економическото възстановяване – Постигнато е съгласие по повечето въпроси, но има несъгласие относно обмена на поверителна информация на безплатен принцип. Статистиката е нещо важно. Тя се регулира в регламент 223. Там намираме информацията от поверителен характер. Когато на статистическите органи се предоставя поверителна информация, то тя се третира като такава. И това е важно, в противен случай лицата няма да имат желание да я предоставят. Важно е да знаем каква ще е позицията на Европейския орган за защита на данните преди да вземем решение по този въпрос. Разделно гласуване по компромис Б. Това предлагаме ние. След това обмена на информация от поверителен характер може да е необходим, но трябва да се ограничи до 5 години след оповестяване на регламента. Така ще можем да имаме предвид и резултатите от пилотния проект. След това може да се реши обмена на поверителна информация да се удължи Радвам се, че стигнахме до съгласие и по този въпрос с докладчика. Накрая той реши да промени изменение 19. Знаем, че по-настоящем данните за сделките се събират и при вноса, и при износа. Ние смятаме, че трябва да е на ниво износ. Необходимо е по този начин да се гарантира качеството на данните. Благодаря ви. Okay, thank you very much. Um, um... Много ви благодаря. Мисля, че сега мога да дам думата на господин Босо с НП. Парло, аноме анке. Благодаря ви. Аз ще се изкажа от името на господин Палоне, който работи по темата от името на НП. Трябва да благодарим на господин Мартин и на всички докладчици в сянка. Докладът е от техническо естество. Има и политически аспекти. Комисията преработва нормите за статистиката на общността в новия контекст с оглед на приятия Лисабонски договор. Комисията предлага да се приемат делегирани актове и актове за изпълнение и да се преработи изцяло статистическата информация, така че тя да има структурата на пирамида и това да замести съществуващата интрастат. Комисията желая да има подобрение а ние, чрез нашите изменения, казваме, че делегираните актове не биват да доведат до повече разходи и че обменът на информация трябва да струва възможно най-малко на националните органи. Що се отнася до структурата на европейската статистическа система, би трябвало да има добавена стойност и опростени хармонизирани правила – при предоставянето на данни. Това е важно, за да има и по-добро качество на европейската статистика за стокообмена. Благодаря на колегите за техните предложения. И сега нека се спре и на поверителната информация, един нов елемент при преработения вариант. Тук мисля, че трябва да сме особено предпазливи. Ясно е, че този вид обмен трябва да се прави единствено за целите на статистиката, тогава, когато е необходим. целите на данъчното облагане или проучванията са нещо различно и не бива да се включват тук. Мисля, че точно чрез доклада можем да вземем им своето решение. Важно е този обмен също да бъде поверителен, за да не изтича информацията към други организации. Като оставим на страна този проблем, съм съгласен с компромисите, предлагани от колегите. Съгласен съм с господин Шмидт, обменът да е доброволен и ограничен във времето. Благодаря ви от името на ЕКР. Благодаря ви. Ще бъда кратък. Искам да благодаря на докладчика, че прие повечето от предложените от нас изменения. Особено тези, за връзката между академичните изследвания и статистическите данни от поверителен характер. Имаше и изменения, които са технически свързани с актовете за делегиране. Благодаря, че ги прие, но ме притеснява изменение 35. Ние искаме да се отговори и да се следва процедурата на регламента за комитологията, нещо, което не е направено, но най-общо благодаря ви за съдействието. Благодаря. Мисля, че комисията също иска да вземе думата. Ако няма други желаящи за изказвания, нека я дадем. Моля ви, бъдете кратък. Благодаря ви. Комисията принципно приветства доклада и вашата подкрепа за предложението. Обедени сме, че бъдещите разисквания между парламента и съвета ще доведат до съгласие на първо четене. Комисията обаче желая да обърне внимание на един проблем – изменение 32 и свързаното с него изменение 33 относно обмена на поверителна статистическа информация за данъчни цели. Това не отговаря на нормите за поверителност в основния регламент за статистическите данни с номер 223. Това не отговаря и на добрата статистическа практика, а и противоречи на изменение 8 на докладчика по останалите изменения. Надяваме се те да се обсъдят по време на тристранните разговори и да стигнем до съгласие. Важно е да се обърне внимание на рентабилността на статистиката. тук предложението трябва да отговори на регламент 223 и кодекса на добрите практики. На второ място, статистическата поверителност, изменение номер 10. Тук ни се струва, че има противоречия на регламентите в сила и не се отчита основния факт, че е важно потребителите да могат да се опрят на статистическата поверителност. След това изменения 42, 43, 4 и 5 също са проблематични. Ние не виждаме защо не се следва общото разбирателство и междуинституционалното споразумение. Ние се надяваме, че Комисията по економически и парични въпроси ще обърне внимание и ще разгледа внимателно всички изменения. Благодаря. Докладчика искали отново думата. Well, again, and... Uh, Благодаря ви, уважаеми колеги. Не съм очуден от позицията на комисията. Наистина това е смисъла и на преговорите и се надявам, че повдигнатите от вас въпроси ще бъдат наистина разисквани. Благодаря ви. Ние в 5 часа имаме и предвидено гласуване. Би трябвало текста да влезе в пленарна зала през април. Но знам, че някои от нашите членове все още пътуват. Остават ни 15 минути до гласуването. Затова аз бих предложила да разгледаме моя доклад, който е разглеждан в бюрото. Ако не ни стигне времето, можем да продължим разискванията и след гласуването, но ми се струва, че е най-добре да използваме времето. Първата половина на 2013 година проведохме допитвания, за да видим как да се подобри законодателството за финансовите услуги. Изготвихме въпросници, възоснова и на собствените ни безпокойства и на тези, които отбелязахме на различни места – Резултатите ще бъдат оповестени на веб страницата на комисията ни. Допитването не включи прегледа на ИСА, но тук ще имаме специален доклад. Предвидени са заключения, които ще бъдат гласувани и може би ще са основа на нашата работа или работата на комисията от следващия мандат. По настояване на секретарята или аз написах доклада, може да се каже и обратното, че секретарята го написа с моите идеи. Но така или иначе ние отразяваме различните тревоги и даваме насоки за това как да се отстранят. На първо място има притеснение за възможно дублиране в законодателството и тук комисията е призована да се съобразява повече с оценката на въздействията и да търси връзката между новите и съществуващите предложения. Особено при управлението на законодателните клъстери, като тези по МИФИД, например, по ПРИПС и при АМД-2. Добре е, когато имаме такива законодателни групи, нормите да се разглеждат заедно. На второ място, при изготвянето на ново законодателство би трябвало заинтересованите групи да имат достатъчно сигурност – затова и комисията трябва да даде на ИЦЕС поне 12 месеца преди влизане в сила на съответните технически стандарти. Много от участниците искаха приоритетен график за този вид законодателство и неговата координация. Ние бихме искали наистина това да се случи, комисията да има такъв график на приоритетите. Ние сме настоявали за това вече в няколко резолюции. Понякога се случва, понякога не. На трето място необходимо е да се търси последователност между нормите на ЕС, както и нормите на други юрисдикции. Един от начините да се подходи е дейността на комисията да се разглежда с оглед на случващото се в трети страни. След това бихме искали да има по-добра координация на службите на комисията в Генерална дирекция пазари. Да има също така и по-добра координация с останалите дирекции, нещо, за което и аз съм говорила, а и други колеги са говорили още при изслушването на комисарите. Нашата собствена комисия ЕКОН, от друга страна, би трябвало да работи по-прозрачно при компромисните изменения. Някои участници искаха и по-голям достъп до докладчиците. Ние обяснихме, че графикът ни е натоварен, че нямаме много време – и от тук възникват някои трудности, но е необходимо в бъдеще да се намери решение. Също така, искаме подобряване на парламентарния контрол в изпълнението на законодателството в държавите членки, но и Генерална дирекция пазари също да изпълнява своята роля при актуализирането. Трябва да призная, че някои законодателни норми бяха актуализирани с оглед на приемането на техническите стандарти, но искаме по-добро изпълнение. Имаше и предложения за въвеждане на един инструмент или кодекс в законодателството. Мисля, че всъщност тук повечето запитани нямаха нищо против, даже някои приветстваха идеята, но пък други се притесняваха от изпълнимостта на един подобен проект, няма ли той да е твърде скъп. Разбираме, че задачата ни е амбициозна, а и лично аз бих казала, че не би трябвало да създаваме по-голяма несигурност в едни току-що въведени законодателни норми. Би трябвало обаче да се помисли за някакъв вид кодекс, за някакъв вид координиране. В заключение ви призовавам да направите собствените си коментари, за да доразвием доклада и да дадем основните насоки за следващия мандат. Не бива да се забравя, че ние бяхме натоварени с огромен обем работа, но научихме своите уроци, знаем вече как да се координираме по-добре – Давам си сметка, че в новото законодателство има доста клаузи за междинен преглед. Би трябвало тези прегледи също да се координират по-добре. Но сега ще дам думата на тези, които желаят да се изкажат. Имаме един официален докладчик. В сянка не знам дали Жан Пол иска да каже нещо от името на НП. Не. Тогава ще дам думата на Свен. Thanks, Sharon. Благодаря, Шаран, за изготвянето на този доклад. Прекрасно е, че напредваме. Мисля, че сега ще интересно да се види какво ще направим с резултата. Дали отделни елементи ще бъдат използвани при по-нататъчната работа. Полезно е да се види как ще се използват резултатите. Добре е да чуем и какво мисли комисията за това. Смятам, че е добре да се цитира консултацията. Не съм сигурен дали можем да добавим вижданията на заинтересованите в приложение към резолюция. Тук могат да се поставят някои въпроси и разбира се, ако погледнете какви са респондентите, те зависят от наличните средства и за това имам своите съмнения. Но като цяло съм съгласен с предложенията от твоя страна. Смятам, че са полезни. Няма да навлизам в подробности, за да не губим време. Мисля обаче, че е интересно да се помисли по някои допълнителни въпроси. Вие правите много бележки във връзка с процесите. Нуждаем се от допълнителна прозрачност по отношение на равнище второ но от допълнителна прозрачност за някои трети лица, например лобистите. Мисля също, че е добре ние да обсъдим помежду си по-подробно дали се движим в правилна посока, ако работим по извънредно подробен регламент и е, дали да не се ориентираме към по-скоро пазарни сили, регулиране чрез пазарните сили и възможността да се плати, ако се носи отговорност, както и съпътстващите правила за изпълнение. Затова аз е, много бих се радвал, ако обсъдим резултатите на открито заседание и, и изслушване с участието на комисията, но и преди всичко с наше участие. Защото сега сложността и степента на подробност са толкова големи, че човек започва да се съмнява в стойността на това, което правим. Голяма част от субектите, които регулираме, нямат силна капиталова база – И ние при това положение задълбочаваме степента на подробност на регулирането, вместо да мислим за пазарните стимули и отговорността, която пазарът може да ви накара да носите. Мисля, че това би било по-интересно като тема за обсъждане. Поне помежду ни. Затова, повтарям, Очаквам да видя какво ще направим с резултатите в последствие и как те ще бъдат възприети от следващия състав на парламента. Председателят иска ли някой да се изкаже? Не виждам. Благодаря, Свен. Може би е добре да поговорим допълнително за приложението. Мисля, че е добре в приложението да се посочи кое откъде идва, коя информация откъде сме подчерпили. Но може би пък и веб страницата ще е достатъчна. Идеята беше, председателят моли за тишина и ред залата, ако ще си говорите, не е честно, когато се опитвам да се изкажа, За това, ако желаете да разговаряте, моля, да излезете навън. Знам, че когато предстои гласуване, разговорите понякога са необходими. Та, този доклад, според мен, не трябваше да навлиза в политическата сфера, а трябваше да бъде посветен преди всичко на процесите. И за това ми се струва, че може би ще е добра идея да включим част от това, по което ние сме работили във връзка с прозрачността. Някои от нашите докладчици са качили в обща веб страница всички данни, които те са получили. Това също са полезни е, ресурси, освен че допринасят и за разширяване на прозрачността. Мисля, че е добре в парламента да се прави това и е добре през следващия мандат даже да стандартизираме подхода си. По отношение на отговорността която пазарът търси от вас. Опитвам се е, да засегна тази тема. Наричам е, това подхода на яйчената черупка. Е, значи, когато дружествата знаят, че не могат да извършват нарушения, тогава по-малко са склонни да извършват такива. Много интересно е да се проведе изслушване, разбира се, по тази тема. можем своевременно да организираме такова изслушване, стига да намерим подходящ отрязък от време. Очаквам измененията ви. Предлагаме срок за изменения 16 декември. Измененията ще бъдат разисквани на 22 януари и по-късно през януари може би ще гласуваме, но разбира се, всичко може да бъде удължено, тъй като процесите са изцяло в наши ръце, доколкото докладът е доклад на Комисията по економически въпроси. И сега изчерпихме дневния ред. Ще премина към съобщенията на председателя, които отложих за преди гласуването. Ето, намери ги. Първо, становища по досиетата за омнибус, е, улисабоняването, директиви и регламенти. Комисията е внесла два проекта Омнибус, е, които улисабоняват голям брой регламенти и директиви, като регулативната процедура с контрол се заменя било с актове по делегация или с изпълнителни актове. Това тук за нас въжи по отношение на счетоводния регламент, е, регламентите за статистическите данни и е, актовете за електронните пари. Е, има и досиета, които са от компетентността на Юри, а по тях ще се гласува на 17 декември. Като Разбира се, е, Юри ще вземе предвид становищата на компетентните комисии за съответните регламенти и директиви. Ние трябва до 12 е, декември да дадем тези становища, е, не във вид на официална позиция, а на писма. Е, но писмата не се гласуват в комисия. Затова, поради значението на актовете по делегация за досетата значение за икон и по съгласие на координаторите, ние ще направим две официални становища и ще направим това по ускорен ред с становища само на английски язик. Е, днес се раздава проектът. Срокът за изменение от ваша страна е 5 часа след обед на 4 декември. Поради неотложността е, измененията трябва да се внесат само на английски. На 9 декември ще гласуваме в Страсбург. Това е, е въпрос в отношенията между институциите. И за това обикновено Решението се взема от председателя. Надявам се, няма да възразите срещу официално становище. Ако нещо съм пропуснала, моля да ми кажете. За тристранните срещи. На 28 ноември имаш е, кратка тристранна среща за CSDR е, във връзка е, с е, е, вътрешните спогодби по отношение на техническата работа. Политическа работа е, се извърши във връзка с санкциите при непостигане на спогодба. По тези въпроси до следващата тристранна среща на 18 декември ще продължим в писмена форма да обсъждаме мнение. Във връзка с оздравяването на банките на 27 ноември имаше тристранна среща, много голяма техническа работа. Сега стигнахме до третите страни минималните изисквания за съответните активи. Тежки са въпросите за финансовата намеса на държавата, фондовете за оздравяване и фондовете за вложенията, за депозитите. Следващите три странни срещи са утре, 3 декември, както и 11 декември. Тристранна среща за злоупотребите на пазара. Трета тристранна среща протече на 28 ноември. Занимахме се с мястото на юрисдикция, обучение и методите на разследване. Добавянето на опит и е, престъпен състав, санкции, отговорности, санкции на юридически лица и е, санкции при е, непубликуване бихме искали да приведем в съответствие нормите с регламента за злоупотребите на пазара. Следващата тристранна среща е на 10 декември. И сега вече трябва да слушате. Отново съм длъжна да поискам мнението на комисията по член 70 от правилника за дейността за измененията на директива 2371 и 2009 138 8 във връзка с правомощията на а, Европейския орган за а, пенсионното дело и Европейския орган за финансовите пазари, както и по отношение на СКАРП. Това също е омнибус. Е, ще е, го наречем е, омнибус 2. Благодаря, госпожо председател. И аз ще се изкажа накратко. Директивата Омнибус 2 е свързана с европейското законодателство в областта на застраховането. Отбелязан е значителен напредък. Петър Скинер беше на времето докладчик и двете директиви трябва да бъдат транспонирани до 1 януари 2016 година. Извършени са промени, които ще доведат до подобрения в Омнибус 2. Относно дългосрочните гаранции, това беше една крупна тема, с която се занимахме. Сега намерихме едно доста разумно решение. Става въпрос за много ефективно и ам, удачно от практическа гледна точка решение. Застрахователният сектор реагира на движения, движенията на пазара. Ам, да могат да се предлагат продукти а, на ниски лихвени нива в областта на застраховането. Това беше целта. На мнение съм, че решението, до което стигнахме, беше необходимо и наболяло. Благодаря на докладчиците в Сянка и на сътрудниците за тяхното съдействие. Беше много приятно да работим съвместно. Относно Омнибус 2 и платежоспособност 2, тези законодателства трябва да а, отговарят на пазарните условия. ще се постигне повече сигурност, повече стабилност, по-добра защита за потребителите. Освен това, Съветът, както и председателя каза, на ниво Корепер, Корепер потвърди постигнатото споразумение. Съвета все още се занимава с разпоредбите юристите в Европейския парламент също трябва да работят допълнение и мисля, че някъде март-април вече ще сме окончателно готови. Благодаря, госпожо председател. Свен, ти искаше да вземеш думата. По принцип не казвам а, нищо, когато става въпрос за преразглеждане, но Европейския парламент трябваше доста да се отклони от първоначалната си позиция. Сегашният резултат обхваща доста облегчение в себе си в областта на застрахователното дело. Ще бъдат облегчени застрахователните дружества по отношение на гаранциите в сравнение с законодателството, което а, беше прието преди 267 милиарда обхваща е, сектора и е, е важно да се окаже съдействие на този сектор. Не трябва да се е, допуска обаче отслабване на защитата на застрахованите лица. Както колегата каза, мерките, които са предприяти, не следват логиката на едно добро политическо адаптиране, а ми са взети предвид интересите на лобистските организации в големите държави членки. Много дълго се ем, трае процеса на постигане на споразумение и бяха положени доста усилия, за да може пътеспособност 2 да бъде окончателно изготвен. От моя гледна точка всички застрахователни предприятия, които ще се възползват от облегченията на тези Следствие на тези разпоредби ще се възползват и през следващите години е необходимо да се наложи пълна прозрачност. Всяко дружество, което се възползва от новите условия, трябва да се отвори за пазара и трябва да се знае кое застрахователно дружество има достатъчно резерви, да се знае какви са пазарните цени и а, да има ясни и открити счетоводни баланси и методи на изчисление. Благодаря сега от името на SID Петър Скинер. Знаете ли, това е повторна консултация в рамките на комисията. Ако дам думата на един докладчик в сянка, е удачно да дам думата и на другите докладчици в сянка. Петър, моето име винаги се свързва с цифри и то в размер на милиони. Нашата позиция е последователна още от самото начало – Добре е да има екс-анте проучване и оценка. От наша гледна точка, ние винаги сме искали да се постигнат максимални стандарти за защита на потребителите. Ако се стигне до там да правим сега крачка назад от това, което сме постигнали, докъде ще стигнем? Преговорите в последната минута са винаги най-трудните и не всички са доволни. Беше постигнат значителен успех, това го признавам. Беше постигнат и успех по отношение на дългосрочните гаранции и се избягна стълкновението между а, отделните страни по света. Нашите предприятия търгуват в световен мащаб и то на едно много добро ниво. Необходимо да се вземат предвид и правилата на еквивалентност. Всичко е насочено в правилната посока – вместо да вървим към избягване на системния риск, ние се отправяме точно в обратната посока. 10 години бяха нужни, за да стигнем до тук, където сме. Благодаря на докачите Сянка за тяхното а, позатворно участие. Да, тристранната среща а, продължи 8 часа и преговорите бяха доста трудни. Ние постигнахме някои много важни междуинституционални промени. Обсъждахме и директивата, свързана с ипотечните кредити. Тя ще бъде внесена през декември в пленарна зала. Има ли някой, който иска да вземе думата? Няма. Нека да приема, че сме доволни от факта, че Омнис 2, когато бъде финализиран, финализиран, ще бъде внесен в пленарна зал по време на втората пленарна сесия през февруари. и ще бъдат включени и промените в регламента за Европейския банков орган. Кой е за? Благодаря. Против. Зелените са против, двама против, няма въздържали се. Благодаря. Сега можем да преминем към следващата точка. Това е точката, свързана с гласуването. Okay, are we... Благодаря. Готови ли сме за гласуването? Жан Пол, искаш ли да вземеш думата? Нека да гласуваме. Нека да имаме пробно гласуване. Първо да видим дали функционират уредите за гласуване. Okay, I can't see a thing. Okay. Okay, we've only got one, one Проведохме едно кратко гласуване като за начало. Можем ли да започнем 29-то за? Против. Въздържали се. Трудно е да се гласува в тази зала. Мисля, че е прието. Компромис Б, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против. Да проверим втората част електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 15 гласа за, 22 гласа против. Отхвърля се. Сега преминаваме към устно изменение А За. Против. Не, не, не мога да разберя. А, из, електронно, извинете, устно изменение А на е СИД, електронно гласуване. Устно изменение А. Oral amendment A. Right, that is rejected. Six. Отхвърля се 16 за, 20 гласа против. Девето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се, но да проверим. Oops. I voted the wrong way. Oh <laughs> well, it's still rejected. <laughs> okay. Um, sorry about that. Гласувах неправилно, съжалявам. Е, 36-то изменение е за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се.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 против, въздържали се. Приема се, мисля. Но да проверим. 45-то електронно гласуване. No, that was rejected, sorry. Отхвърлено е. Много е трудно да се прецени. Първо изменение за, против, въздържали се. Приема се 15 за, против, въздържали се, приема се. Второ за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Трето за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се. Да проверим 17 електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. И то с голямо мнозинство. Извинявам се. 18 за. Против въздържали се. Приема се. Четвърто за. Против въздържали се. Приема се. 19 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис А за. Против въздържали се. Приема се. Устно изменение Б от С и Д.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 Okay, um, we need to... Добре, трябва да гласуваме по така е изменения текст. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. That's 26, in... 26 гласа за, няма против, 11 въздържали се. Сега гласуване по законодателната резолюция. Край на гласуването. 25 за, няма против, 11 въздържали се. Не възнамерявам да гласуваме по решението за преговори с съвета. Няма достатъчно хора тук. Няма да взимаме днес това решение. Може би понеделник в Страсбург, ако има достатъчно членове на комисията, можем много да се занимаем с този въпрос. Трябва да има абсолютно мнозинство ем, в е, комисията, което да гласува за. Може и да се отхвърли. защото докладчикът не е поискал мандат до момента и ето защо няма да гласуваме, но ще го направим в понеделник в Страсбург. Добре. Това е края на заседанието.